Liebe Kolleginnen und Kollegen, Уважаеми колеги, още не всички са тук, но въпреки това ще започнем. Министрите от Швеция са при нас и не бива да закъсняваме. Искам да ви поздравя всички. С добре дошли. Всички нови колеги. Всъщност имаме само двама нови колеги и се надявам, че сте прекарали лятото приятно, починали сте се и сте се подготвили за усърдна работа през следващите няколко месеца. Това заседание се излъчва по канала на парламента. Не знае защо го казвам, може би просто да не си чоплите в носа или да не заспивате и не правете други лоши неща, защото в такъв случай света ще ви види по интернет. Има превод на всички езици, без румънски, чешки и португалски. Утре ще имаме всички езици, без чешки и шведски защото шведски е, трябва да бъде превеждан и в други комисии. Поради факта, че представители на шведското правителство присъстват на заседанията. Надявам се, че нямате забележки по дневния ред. Виждам, че няма. Искам да кажа още нещо. Ако имаме време след презентацията на шведското правителство, председателство, бих искала да поговорим за плана на работа през следващите 18 месеца. Просто да си направите една представа за това, какво ни очаква и къде може да участвате в съответствие с вашите интереси. Ако не ни стигне времето, за това ще говорим утре след презентацията на госпожа комисар Валстрам. И така, втора точка от дневния ред. Одобрение на протокола от заседанието на 20 юли. Мисля, че никой няма нищо против. Там просто е описано кой е избран, новите колеги. Ако няма забележки, преминаваме към трета точка. Аз по тази точка приветствам представителите на шведското председателство. В много области Европейския парламент и съвета на министрите можеха да работят заедно. Понякога си пожелавахме едно по-тясно сътрудничество, особено що се отнася за неща, които трябва да бъдат уточняване в последствие. Имам предвид, например, Болонския процес. Това а, е, провала там се дължи на съвета на министрите и а пък ние биваме, обвиняваме, биваме обвинявани. Затова би било хубаво, когато министрите от отделните държави членки говорят с нас, да осветляват всички евентуални проблеми. Министрите от шведското правителство са сред нас. Това са е, господин Ян Бьоркланд, министр на образованието, госпожа Лена Андълсън Лилиерот, министр на културата и госпожа Нямко Сабуни. Тя е министър на интеграцията и равенството между половото, половете. Мисля, че приоритетите на председателството съответстват на онова, което, с което ще се занимаваме и ние. Ние се намираме в края на стария период и началото на новия период, така че трябва малко да позабавим темпото, защото имаме тежки досиета, които трябва да бъдат обработвани през следващата година. Ще говорим за темата на подобря... за подобряване на квалификацията на учителите от доклада Такова Остана темата за учениците от семейството на емигрантите. Имаме темата за Knowledge Triangle, за триъгълника на знанието, е, темата университетите и бизнеса. Това са все теми, които ще бъдат предвижени и от шведските колеги. Естествено и темата за младеща, за медиите и грамотността те също ще играят съответната роля. И моето предложение е всеки от министрите да направят своята презентация за 15 минути, ако може и по-малко би било добре, след което, след всеки министр, ще имаме дискусия. След презентацията на всеки министр ще имаме дискусия. След което ще продължим с дневния ред. И така давам думата на господин Бjörklund, министр на образованието. Господин министр, имате думата. Так, фру ordförande. Благодаря. Госпожо председател, дами и господа депутати. Искам първо да ви поздравя за новия ви мандат и да ви благодаря за възможността да представя програмата на шведското председателство в областта на образованието. В тази област Европейския парламент и съвета нямат процедура на съвместно вземане на решение, но шведското председателство възнамерява да сътрудничи тясно с вас, особено в рамките на вашата толкова важна комисия. Надяваме се, че редица въпроси ще залегнат в програмата до 2013 година. Европейската система за подготовка е изправена пред редица предизвикателства. В сравнителните анкети оценката на знанията в редица държави очертава една отрицателна и тревожна тенденция. Затова е необходимо да се подобри подготовката и образованието. Трябва Европа да напредне много в областта на образованието, за да остане на равнището, което винаги е пазила през изминалите векове. уменията, знанията са съществени за прогреса и за осъществяване на целите от Лисабон за увеличаване на економическия растеж и заетостта. По време на чешкото председателство бяха определени приоритетите за 10 години, беше определена една стратегическа рамка за сътрудничеството. Шведското председателство възприе за своята дейност три от тези приоритети. На първо място преподавателите, професионалното развитие и ролята на ръководителите, на директорите на училища. Ако се върнем две поколения назад в моята страна, ще видим, че най-добрите ученици са искали да станат лекари, адвокати, преподаватели. Днес нещата стоят по различен начин. Малко от добрите ученици желаят да станат преподаватели. Знанията, уменията, качествата – имат съществено значение за 6 милиона преподаватели и за да може към тези професии да идват качествени хора, трябва тя да се валоризира, да бъде по-привлекателна. Именно затова и подготовката за такава професия трябва да бъде привлекателна. Затова се нуждаем от висококачествени преподаватели, които да отчитат развитието на обществото и и да се усъвършенстват през професионалната си кариера. Дискусиите е, за добрите ученици, за преподавателите, за подготовката на едните и другите, трябва да доведат е, до засилване на е, притегателната им сила, за да може наистина да бъдат набрани най-добрите. Преди всичко е необходима добре планирана система а, за начална кариера, която да позволи на всеки един преподавател лесно да премине през първите години на своята професия, освен това да му се дадат възможности за усъвършенстване – трябва преподавателите, независимо а, а, или с сътрудничество с други професии, да започнат един дебат, да, да, да дълбочина, да обсъдят потребностите за тази професия. Друг е, е, приоритет са директорите на училища. Те трябва да стимулират преподавателите в тяхното развитие – трябва да имат визия и да насочват а, а, учебния процес, да бъдат в полза и на преподавателите, и на учениците, да не бъдат бюрократи, а педагози. Друг основен въпрос е мобилността в Европа. преподавателите, които искат да продължат да работят в тази област, трябва да имат възможност за мобилност. това са необходими усилия както в национален мащаб, така и на европейско равнище. Още този месец организираме такъв семинар в Гьотеборг. Друг приоритет за шведското председателство това е миграцията и връзката и с подготовката и обучението. А знаете, че от години насам миграцията допринася за социално-економическия напредък в Европа. А, наблюдаваме големи демографски промени и е, а, успешната интеграция на иммигрантите е основна предпоставка за развитието на економиката и за социалната стабилност на нашето общество. Понякога много често иммигрантите са изправени пред проблеми, през дискриминация. И за това иммиграцията продължава да бъде предизвикателство за нашата образователна система. Миграцията засяга редица сфери на обществото, включително и образованието. Редица от иммигрантите успяват да получат добро образование, но редица статистически проучвания показват, че сред голям брой от емигрантите им резултатите от обучението са по-слаби, отколкото сред местното население. Напускането на училище, ниската квалификация са следствията от тази, е, това неуспяло обучение трябва да се даде възможност на всички иммигранти да посещават училище, защото иначе ги тласкаме към маргинализация, отхвърляне от обществото, остракизъм. А, образованието е национален ресор, но има голям потенциал за европейско сътрудничество благодарение на европейските програми и различните методи за координация, обмяната на добри практики, за да може да се подобри обучението на децата емигранти. Друг приоритет това е триъгълника на знанието, а именно подготовка, научно-изследователска дейност и новаторство. Ако направим едно сравнение с развитите економически държави, с които се конкурираме Штатите на запад, Китай на изток, новите тигри, ще видим, че въпреки усилията в областта на научно-изследователската и развойната дейност в Европа, все още не успяваме да дадем тласък на, нодар, на новаторството. Не можем да генерираме достатъчно нови идеи в индустрията и да стимулираме прогреса. Ние трябва да продължим да наблягаме на заетостта, е, много е важно обаче нашето общество не само да образова, а и да е, извършва научно-изследователска дейност в е, конкретни економически сфери. Знаете, че много иновации имат конкретни економически измерения, които могат да позволят на предприятията да постигнат по-голям економически растеж. Затова трябва да обединим в един позитивен, непорочен кръг изследователската дейност, новаторството и образованието. За тази цел е необходимо да се засили мобилността между представители на различните университети и предприятията. Трябва изследователите да са в пряк контакт с предприятията и взаимно да обогатяват културата си. И, между другото, предприятията трябва да се обърнат не само към университетите, към висшето образование и по-долните образователни равнища, учениците. Също би трябвало да бъдат в контакт с Центрове за научно-изследователска дейност. Ние имаме многобройни идеи за засилване на всички усилия, които полагаме за стимуля... стимулиране на новаторската дейност. Защото само така ще изградим бъдещето на, е... на Европа. Организирахме, между другото, конференция на тази тема. Смятам, че точно образованието е сферата, в която можем да се сравняваме и да се конкурираме с останалата част от света и да покажем нашите предимства. Благодаря ви. Благодаря, господин министр. Това са хубави цели, хубави начинания, в които ние може да участваме само непряко. Но на европейско равнище през последните пет години дадохме доста голям принос в националните политики по образованието. Мисля, че обучението на учителите, мисля, че в тази област трябва да се направи още много неща. А, наистина, този, тази професия трябва да се направи по-атрактивна, по-привлекателна, но не само привлекателна, трябва да има и по-големи изисквания към учителите. А, тоест, учителите не само да имат право да се квалифицират по-нататък, а и да трябва да се квалифицират. В рамките на нашата програма за учене през целия живот предвиждаме обмен на учители и този обмен трябва да го задълбочим. Много от учителите използват тази възможност, но не достатъчно. И още в началото на нашия мандат е хубаво, че получаваме е, такава инициативност от ваша страна. А сега, уважаеми колеги, имате възможност за въпроси. Господин Кавада. Благодаря, госпожо председател. Съвсем малка забележка. И слушах с голям интерес вашата реч, но се тревожа за нещо. обещавате, че ще има решения на срещата в Гьотеборг. Това е през ноември. Но ноември е един месец преди края на вашето председателство. Ще, успее ли въобще, ще успеете ли въобще да приложите тези мерки? Това ме притеснява. Струва ми се, че срещата в Гьотеборг ще дойде твърде късно. Щеше да бъде добре, ако Швеция успее да предложи нещо веднага, сега или следващия месец, ноември далече. Благодаря, господин Кавада, казва председателката. Благодаря, госпожо председател. Искам само да кажа, че идеите, които чух от речта на министъра, съсягат най-вече обучението на преподавателите. Ние видяхме от нашия опит, че всяка страна разполага с различен капацитет и с различни методи на обучение – и ако искаме да последваме Лисабонската стратегия, е да продължим и да създадем едно такова пространство на образование през 2013 година, ще трябва да приложим програми за обучение на преподавателите за всички страни членки. Вие имате ли някаква конкретна идея в това отношение? Имате ли някакво предложение, което искате да направите по време на вашето председателство? И другият ми въпрос е за европейските ценности и как да се борим срещу изключването, социалното изключване в Европа. Имам чувството, че образованието в Европа е безкрайна тема, защото тя включва също и демокрацията, и свободата на словото, и е, много други елементи. Смея да твърдя, че Швеция едва ли не е един от предшествениците, един от новаторите в тази област. Но и до сега не съм сигурен, че ситуацията е абсолютно същата навсякъде как бихте могли да наблегнете още повече на европейските ценности? Благодаря. Uh, благодаря, благодаря за това представене. Аз бих желала да повдигна въпроса за иммиграцията и връзката на, на двата феномена и иммиграция и обучение. Аз съм от Лондон и определено имам опит с този проблем. Много, много е трудно да се управлява едно училище, където има 32 различни майчини езика. Смея да твърдя, че е много важно да имаме поглед върху този проблем. Всяка държава членка има различен поглед за сега. За сега тук сме слушали много за многоезиковото разнообразие, за езиковото разнообразие. За съжаление, много от общностите дори и да учат езика на страната, в която живеят, пазят своя роден език. Това трябва да е поведението. Това е част от политиката по езиково многообразие. И само така можем да поддържаме както езиковото многообразие, така и политиката по интеграция. И мисля, че когато говорим за този проблем, е добре да отидем и да говорим пред самите общности на мигранти. Знам, че това не е лесно, но трябва да го направим. Както на европейско, така и на национално ниво. Щеше да бъде добре да имаме участници и от подобни имиграционни общности тук. Благодаря. Благодаря, госпожо председател, и благодаря на представ... представителите на шведското председателство за презентацията. Вие говорихте за по-доброто управление на училищата. От една страна, ако искаме да постигнем тази цел, ни трябва по-голяма мотивация. Винаги е хубаво да сме мотивирани повече. За това ме интересува дали планирате повече европейски обмен на най-добрите практики, т.е. кои страни ще бъдат въвлечени в такава една инициатива, какви училища, какви европейски учители, защото винаги е хубаво учителите да, да се получат от своите колеги от други страни. И втория въпрос, ако искаме да постигнем подобрение на училищната система в европейските страни, то би ме интересувало дали в рамките на програмата Еразъм до 2010 година ще се застъпите за повишаване на бюджета, защото това засяга ученето през целия живот, въпреки че е, образованието е тема от национална компетентност. Hvala, hvala za besedo, gospa predsedujoča. Spoštovani gospod minister, благодаря, благодаря за изказването, господин министр. Нека първо да ви поздравя за представенето на шведските приоритети в образованието. Мисля, че приоритетите са добре избрани. Знаете, определено сте разбрали какво трябва да постигне едно добре организирано председателство. Искам само да наблегнем най-вече на инвестициите в образованието и на обучението на преподавателите. Имиграцията също е добър приоритет. Това е ключов фактор. Не заради самите мигранти, а по-скоро заради социалната интеграция. Трябва да имаме общо европейски механизми в това отношение. Например, в областта на образованието. Образованието е едно от основните права. Но почти всички европейски държави се сблъскват със същите проблеми и трябва да си помагаме и да се опитаме да намерим общи решения в областта на образованието. А що се отнася до иновациите, до креативността, мисля, че нашия регион е един от най-конкурентно способните, най-креативните. Нека да не забравяме, че настоящата година е годината на иновациите, на креативността в европейски план. Именно това трябва да наблегне в нашето общество. Европейския съюз е изправен и пред друг голям проблем. Една трета от населението има недостатъчно образование. И като че ли нашата система на обучение не успява да компенсира този проблем. Дори и обучението през целия живот – трябва да имаме смелостта да се изправим пред тези трудности, да се опитаме да ги преодолеем. Искам да знам следното. Каква е ситуацията с прилагането на Европейската рамка за квалификация, рамка, която беше приета миналата година? Тя би трябвало да бъде приложена вече на национално ниво. И също така, какво е становището на председателството относно обучението по призвание? Мисля, че подобно обучение на европейско ниво много често се пренебрегва. Вие какво мислите по този въпрос? И какво мислите да направите, за да подобрите евентуално ситуацията на тази една трета европейски граждани, които са недостатъчно образовани? Благодаря. Panie ministrze, Поляци и Шведи са współautorami так... Уважаеми господин министр, поляците и шведите а, се застъпват за сътрудничеството с източните, източноевропейските държави и те го инициираха. Моят въпрос е как смятате да формулирате и реализирате по-нататък това сътрудничество. Имате ли програма за сътрудничество с тези страни, които все още не са членове на Европейския съюз, но са наши съседи. Благодаря. Arvoisa rouva puheenjohtaja, herra ministeri. Koulutuspolitiikka on puhtaallisesti kansallista politiikkaa. Уважаеми господин министр, политиката по образованието е на национален план, се изгражда в национален план. Но едновременно с това казахте, че а, препод... а, директорите на училищата трябва да бъдат и педагози. Аз лично не спорвам, че така и в Финландия. Но тук бих желал да напомня, че всъщност загубихме нещо много важно дисциплината в училище. Имаме нужда от дисциплина, за да се обучаваме. Трябва да потърсим нови модели. Определено дисциплината в училищата поне в Финландия, е голям проблем. Дали налагането на дисциплина е основна задача на директорите на училищата и ако не, на кого? Какво да правим с учениците, които не слушат? Така, още веднъж. Имам още две изказвания, господин Борис и господин Шмидт. И с това приключваме въпросите на първия рунд. А в последствие може да задавате въпроси към другите министри. Господин министр и господин Шмидт след това. Е, шановни вспомнял пан о технологиях. Уважаеми господин министр, вие говорихте за новите технологии, за иновациите за шансовете на младите хора да повишат своята квалификация в Европа. В Швеция, в Скандинавия има интересни решения, има портали за образование, в които разпространяват информация чрез широко достъпен достъп до, по интернет. А, ние знаем това от, стати, от статистиките, Знаем, че такива шансове няма за младите хора от източна Европа. Значи въпросът ми е, дали имате такива решения, които са част от образованието, дали тези решения могат да бъдат предложени извън а, Скандинавия? Magyarul fogok beszélni, azon a nyelven, amit... Благодаря. Аз ще говоря на унгарски. Унгарския е един от редките езици, така да се каже. И аз при, се придържам към принципа, че а, всеки език има правото, еднакво право да съществува заедно с всички останали. Вие в скандинавските страни имате много добра система в това отношение. Осъзнавате, че учениците трябва да учат народния си език. И, тези, и давате такава възможност на, на учениците ви. Но искам да ви попитам, господин министър, нека да не забравяме какво, какво става в някои страни, които не са демократични, или пък страни, които живеят в със... хора, които живеят в съседна страна и не успяват да учат народния си език. Господин министр, имате думата. Eh, <laughs> Благодаря ви. Благодаря и за всички зададени въпроси, които са изключително важни. Един от основните въпроси е, е, програмата за подготовка. Както споменах в водното си изказване, е, подготовката е от съществено значение. Странно е, че понякога се пренебрегват уменията, компетенциите. Трябва да имаме възможност да сравняваме нашите компетенции. Например, ние с, от финландския колега можем много да научим. Знаем, те имат големи постижения в образованието. трябва да, да се запознаваме с решенията на другите страни, с различните подходи, които те прилагат. Ние дълбоко уважаваме техните методи. И много важно за Европейския съюз е всяка държава членка да зачита, да уважава системата на другите държави, защото образованието е една от основните ценности на Европейския съюз е един от основните елементи на националната идентичност. Същевременно обаче трябва да познаваме и ограниченията, с които всяка държава се сблъска в собствената си система и така, че да се стимулира внедряването на положителния опит от другите държави. Тук е, е, е, ваш колега говори за професионална подготовка и тук искам да поема своята вина. Трябва добре да разберем, че в европейското сътрудничество през 90-те години имаше е, една тенденция да се работи по университетските програми и всичко останало се пренебрегваше. Това е, е една неуместна, вредна тенденция, защото сътрудничеството между университетите се развива предимно на теоретично е, равнище и по този начин пренебрегнахме е, практическата подготовка Много млади хора не желаят да следват, да, да имат висше образование, искат да получат по-практично средно образование, което да им позволи да намерят работа. И затова се получават толкова много вакантни места и същевременно безработица трябва да се намери равновесие. Точно в момента а, а, съществува процеса от Болония за подготовка и квалификация и трябва да работим в тази насока. Разбира се, важно е да се учат и езици. Тук беше споменат мултилингвизма, многоязичието. А, много често езиковия аспект а, знаенето на повече езици от страна, да кажем, на ученици и емигранти е само едно допълнително богатство. Защото един ученик не само ще е развива мненията си на езика на страната, в която живее, но ще ги пренася и на своя роден език и това е едно взаимно обогатяване. И в родния му език и в езика на страната, където живее, той ще обогати своите езикови познания и е, понятиен багаж. Що се отнася до ръководството на училищата, разбира се, в различни държави членки системата е различна, но повечето държави постигат напредък в, с различен ритъм – Напоследък се говори за прилагане на технологиите, защото се смята, че те ще решат всички проблеми. Но в крайна сметка в редица държави има педагогически проблеми. Ние се нуждаем не само от компютри, а и от хора, от преподаватели, от директори. Компютъра трябва да бъде само едно помощно средство. Образованието трябва да служи за предаване на знания. Това става чрез компетентни преподаватели. Смятам, че другите министри ще допълнят това, което казах, затова за сега ще спра до тук. Ако искате да попитате нещо допълнително, някой не получи отговор на въпроса си, например, господин Микалски. Е, да, господин Кавада спомена а, датата. Съвета на министър е предвиден за края на ноември, но още от сега Комитета по образованието действа активно във всички държави членки и участва в процеса. Вече имаше е, ще има и дълги дискусии преди ноември. Така че не мислете, че всичко ще се започне в е, ноември. Ноември всъщност ще бъде края обобщаването на резултатите от всичките дискусии. Господин Мигалски, още веднъж това, което попитахте. Немче, мам повториш питание? Да. Сега да, по, да повторя въпроса ли? Добре, добре. Ще се опитам буквално да си повторя въпроса. Швеция и Пълша са авторите на сътрудничеството с източни, източноевропейските страни. Това е една от големите, едно от големите предизвикателства пред нас. А, добре, е, исках просто да ви напомня за въпроса си. Добре. Е- Извинете, просто плошо бях записал въпроса. Ще отговоря с няколко думи. Поредица причини напълно нормално е е, страните от Източна Европа, които още не членуват в Европейския съюз, да могат да участват и постепенно да се интегрират в културното сътрудничество на останалите държави, които вече се присъединиха. Възможно е да се осъществи сътрудничество и в областта на образованието с тези държави. Процесът от Болония обхваща не само държавите членки, но и други страни от Източна Европа, които са извън Европейския съюз и мисля, че ще бъде много удачно да продължим това сътрудничество. Това влиза в приоритетите на нашето председателство. Благодаря, господин министр. Благодаря за отговорите. Истината е, че проблемът на шведското председателство е голям. Има, но, имаме нов парламент, нов състав на парламента, имаме и една нова комисия. И в крайна сметка мандата много бързо, т.е. председателството много бързо минава, но председателствата се преливат едно в друго, но правителствата остават и сме сигурни, че нещата, които шведското председателство предприема сега, ще бъдат продължени в бъдеще. Ето защо шведското председателство разбира, че не може да се занимаваме е, много подробно с професионалното образование. Във всички случаи ние ще си сътрудничим с шведското председателство и знаем, че не може да направим повече, отколкото са ни възможностите. Благодаря. Госпожа Лена Адлсон, министър на културата. Благодаря. Благодаря, госпожо председател, дами и господа, членове на комисията. Първо, Искам да ви поздравя за това, че сте избрани, за това, че сте част от тази комисия и за това, че ми давате възможност днес да представя приоритетите на Швеция за относно спорта, медиите и културата. Мисля, че това е великолепен момент да ви запозная накратко с нашите приоритети. На 1 юли ние вече имахме възможността да споменем пред вас тези приоритети. Нашето мото, така да се каже, е да насърчаваме едно креативно поколение. И дори да няма процедура по съвместно взимане на решения, все пак сътрудничеството ще остане много важно. Именно в Европейския парламент Европейския парламент, който е същината на европейското сътрудничество, а, именно тук всъщност представяме нашата програма и за това е важно именно с вас да поддържаме добрите отношения. През последните години културата е все по-призната като един от основните стълбове на обществото. Първо, защото културата е нещо важно по себе си, но също защото и тя има важни последици за останалите области на нашия живот. Ще говоря за това по-късно. Та нашето мото, по принцип за цялото председателство, относно културата и медиите, е да насърчаваме, да създадем едно креативно поколение. Според нас е напълно очевидно, че един от, едно от големите предизвикателства на Европа в тази област е да намери ефективен начин да окоръжава креативността на младите и на децата. Трябва също така да им дадем възможността да се възползват напълно от културното богатство и културното разнообразие, което Европа може да им предложи. Давам си напълно сметка, че има големи различия между различните страни на Европа и също така и във всяка една страна. Голяма част от нашите граждани считат, че живеем в процес на еволюция, в процес на непрекъснати раз... промени. Бихме могли да кажем също, че живеем и в из... извънреден, из... изключителен период. Непрекъснато се появяват нови изрази на културата, които следват технологиите. Технологии, които се развиват навсякъде по света. Така се създават нови възможности, но и нови предизвикателства, разбира се. И това засяга не само културата и сама по себе си, но също и а, хората на културата и на изкуството. Нека все пак да погледнем нещата от към положителната страна. Именно за това ние създадохме Европейската година на иновациите и креативността. Тя ще е през 2009, разбира се. Всички знаят невероятните цифри, които Европейската комисия ни предлага от няколко години и които показват черно на бяло, че секторът на креативността в Европа може да ни помогне, наистина може да помогне да да помогне на определени сектори, например на химическата индустрия, на петрохимическата индустрия и на економиката като цяло. И аз съм убедена, че това на своя ред ще доведе до една динамична Европа, която ще насърчи по някакъв начин и ще стимулира креативността на децата. Именно младите, нашите деца, те са нашето бъдеще. Те ще произвеждат и ще под, е, консумират всички блага, които ще се създадат, било то индустриални, било културни. Именно за това е важно всички, които имат влияние и всички, които взимат решенията в секторите на културата и медиите, да направят всичко възможно, за да насърчат динамичността, иновативността, креативността на младите. Нашето председателство ще се опита в тази област именно да погледне от гледна точка на младите. Разбира се, това може да означава по-голям достъп до културата, и може да, бъде, да стига също така до правата за създаване на култура. Това са, виждате, най-различни сектори в а, а, самата култура на Европа. Но нека да се спрем отново на перспективата от страна на младите. Мисля, че в това отношение Европа може да направи повече. Разбира се, ние се ползваме от обмен на опит между държавите членки, а също и от обмяната на опит между училищата, които създават културното разнообразие в Европа. Образованието и културата са свързани области. Така трябва и да бъде за напред. Но трябва да почерпим полка от примерите, от положителните практики в Европа. Ние, например, се вдъхновихме от някои други страни, например Норвегия. Видяхме, че имаше голям брой хора на изкуството, които участваха директно в образованието, например режисьори, художници и други. И ние се опитахме да поступим по същия начин и при нас. Опитваме се да поддържаме и креативността на младите. Надяваме се да успеем да поведем такъв диалог и с другите държави членки. Надяваме се, че през ноември ще приемем заключения относно различните типове помощ на, за културната креативност при младите. Работата започна още по време на конференцията в Гьотеборг през юни. Над 350 експерта от цяла Европа участваха в семинари, в дискусии тогава по въпроси, които всички ние считаме за жизнено важни процеса на насърчаване на креативността на младите и децата. Дискусиите от Гьотеборг успяха да допринесат за един проект, който ще бъде представен възможно най-скоро на другите държави членки. Надяваме се, че този проект и нашата работа по него ще ви заинтересува. Знаем, че вашата комисия винаги се е ангажирала и винаги искала да помогне на младите, на децата. И този ваш интерес е пряко свързан с нашите приоритети. И факта, че зададохте толкова много въпроси, също го показва. Ние ще се опитаме да ги включим в нашите отговори и заключения. Относно компетенциите спрямо медиите, виждаме, че ангажираността на парламента също е в част от препоръките на комисията. Идеята, или поне една от идеите, беше да засегнем цяла серия от интересни проекти. Първо, в момента анализираме как да отговорим на това комюнике на комисията. Една от възможностите ще бъде да предложим заключение на съвета по време на съседанието от ноември, за което говорих. Но това не засяга само младите, това засяга цялото население. Така че е очевидно, че компетенциите на медиите засягат не само младите, те засягат цялото общество. Разбира се, младите винаги са най-засегнати, особено в този случай, защото те използват нови типове медии. Това са медиите на бъдещето, не просто нови медии много, много от участниците на конференцията Гьотеборг установиха, че младите, че децата имат дори понякога много повече познания, нови компетенции в тези нови медии и тяхната употреба. И по-възрастните определено имат още много да учат в тази насока. Тоест, ние имаме какво да научим от младите. Младите при все това много често не успяват да оценят риска от употребата на тези нови технологии. В такъв случай ние ще трябва да контролираме тяхното използване. И разбира се, съществува и въпроса с креативността. Креативност по интернет, например. Знам, че комисията има намерение да вземе нови мерки в тази насока и най-вече да направи нови предложения тази есен. Много интересни въпроси ще бъдат повдигнати, например правото на интелектуална собственост, как да се защитават тези интелектуални права. Като едновременно с това се насърчава разпространението на културата и креативността. Ние сме убедени, че трябва да се постигне равновесие между отделните засегнати интереси. Много е ясно също така, че е, комисията ще се съсредоточи върху въпроси, които на европейско ниво пораждат жестоки, ожесточени дискусии в някои страни. Но Ясно е също, че е неизбежно тези такива щекотливи въпроси да, да избегнат от нашите приоритети. За младото поколение медиите, новите медии са всъщност платформи за разпространение на културата. Госпожо председател, мисля, че изчерпах времето си за говорене, но все пак Нека да кажа, че е много важно да насърчим новата комуникация по Европеана. Европеана. Това е нов начин да предадем културното ни наследство на всички. Когато отворихме този портал, този, когато открихме този сайт, видяхме, че има голям интерес. Толкова голям, че сървърът не можа да поеме всички е, включвания към него. Определено имаше голям интерес, което показва, че ще трябва да обсъждаме много въпроси. Ще трябва да насърчаваме е, е дигитализацията на, и качването на интернет на цялото ни културно наследство – Определено можем да постигнем много в този въпрос и ще трябва да разискваме допълнително в съвета, най-вече за бъдещето на Европеана. А относно инициативата Google Books, книги качени на Google, ще трябва, разбира се, да постигнем споразумение и там. Съвсем накратко разисквахме предложението на комисията за обявяването на 2011 година, годината на доброволческия труд. Знаем, че парламентът е силно ангажиран по тази тема. Ние вече проведохме консултации, както в съвета, така и в различни работни групи. Надяваме се през ноември също така да приемем някаква позиция в съвета. Има много начини да се допринесе за тази цел. Например, обмяна на опит, на резултати, на научен труд, за да насърчаваме дебатите. Но разбира се, най-важното ще бъде да намерим оптималния начин на организация на нашата работа. И идеите са много важни за демокрацията. И шведското председателство ще се радва да може да дискутира около много идеи цялата тази есен. И още веднъж аз самата съм силно ангажирана и силно заинтересована от идеята за доброволчески труд. В най- засегнатите сектори аз лично съм работила по защитата на децата и за разработването на мрежата за борба с насилието и насилието свързано с трафика на наркотици. Относно спорта. Също ще се опитаме да превърнем в реалност Бялата книга на комисията. В Стокхолм на 1 и 2 октомври ще се състои заседание на основните ръководители в областта на спорта на европейско ниво – и ще се опитаме да представим нашите приоритети. Но ще спра до тук. Благодаря за вашето внимание и ще се радвам да дискутираме гледните точки на парламента и съвета. Благодаря. Благодаря, госпожо министър. Е, вие се съсредоточихте върху един аспект на културата и слава Богу, защото иначе щеше е, дискусията да е много по-богата. Хубаво е обаче да се фокусираме върху един аспект. Това е чудесно. Е, хубаво е, че и ние може да дадем нашия принос към този аспект. Господин Ватимо и господин Физа след това има думата за изказване и въпроси. Eh, Благодаря. А, може да ви се стори, че ще кажа нещо, което не се вписва в дневния ред, но а, чух от представителите на шведското председателство, че Културната комисия към Европейския парламент е длъжна да подпомага развитието и прилагането на мерките в общественото образование в европейските страни което обаче си е от национална компетентност. Така че трябва да знаете, ние нямаме право да правим европейски закони за училищата. Трябва да зачитаме е, или да насърчаваме отделните държави членки да прилагат един или друг е, инструмент в областта на образованието, които не са толкова застъпени в тях, но друго не можем да направим. И за това е, бих предложил за в бъдеще да има някакъв вид критерии, като по Маастрих, за признаване на различните учебни заведения, защото, например, един, даден, дадени университети е, в Италия, които имат 300 хиляди студенти, е, които имат определен брой стипендии, на различни университет, колежи с университетско образование – но ето шведското председателство би могло да развие нещата в тази област. И тъй като образованието предимно национална компетентност, информацията, медиите, пресата ни помага да разберем какво става в отделните държави членки. Но Европейския съюз не може да се занимава пряко с образованието. Може да отправя някои критики. Например, в Италия последните е, е, месеци се случиха някои неща, за които комисията трябва да бъдат да бъде осведомена. Имаше една заплаха за свободата на информацията, и, което призвика едно широко обществено движение. Това се породи от два прости случки. Първо, министър-председателя, който, както знаете, собственик на редица частни телевизии, има цяла мрежа рекламни агенции и печатни издания – въпросния премьер на Италия а, по телевизията обвини един журналист, който му беше задал редица въпроси, които според премиера на Италия били обидни и затова реши да го изправи пред съда. Е, Тук говорим за култура и тук има, сред нас са представители на а, шведското а, правителство. А, мисля, че този въпрос не е точно уместен да се задава и да се обсъжда тук. Моля, говорете само за културните проблеми и оставете националните проблеми на Италия на по-заден план. Съгласна съм да ги обсъдим, но не в присъствието на представители на шведското правителство. Тук даваме възможност на всеки един да зададе въпрос. Въпросът е следния. Комисията, културната комисия е длъжна и трябва да знае този случай. Не казвам, че е, в шведското председателство ще бомбардира Италия, защото няма свобода на печат. Но когато говорим за култура в Европа, шведското председателство трябва да бъде информирано. Това е една много драматична ситуация. И нещата се затягат. И освен това възникна конфликт Това е информация. Не. При... Не, сега обаче приключваме. Това не беше въпрос към шведското председателство и аз мятам, че това не е учтиво към председателството. Вие имахте възможност да зададете въпрос, но не използвахте тази възможност. И така, казва председателката.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 правилния баланс на авторското право в дигиталния свят. От една страна имаме свободен достъп до интернета, което е човешко право, е, хората да е, взимат информация, да, да имат достъп до информация. Но когато се говори за общество, основано на знанието и творчески потенциал, трябва да кажем, че хората, които създават творчески продукти и трябва да, да защитя своите права. Искам да подкрепа инициативата на шведското председателство за зелената книга по тези въпроси, за телекомуникационния пакет, защото това е един конфликт, в който трябва да намерим баланс. Имаме договори, но трябва да осигурим и вие идвате точно от Швеция, имаме този феномен Pirate Bay, трябва да намерим нов баланс. Господин Тиза Сексела. Благодаря, госпожо министър, за вашето изказване. Тъй като в момента сме в економическа криза, много често отделните държави, региони, местните власти не мислят за нищо друго, освен да, как да намалят бюджета на културата. Мисля, че Европейската комисия, председателството на съвета могат да стартират някаква инициатива, било то закон, директива, относно спонсорството на културата – този меценат, това всъщност да не е само въпрос на предприятия от същата страна, които да спонсорират културата, а, например, предприятия от цяла Европа, които желаят да спонсорират културата или спорта или медиите. И може евентуално да се помисли за някакви данъчни облегчения за подобни предприятия. По този начин ще имаме все повече ангажираност в спортните културни събития. Дали не може да се направи някаква такава инициатива, така че предприятията, които подкрепят културата, да бъдат стимулирани с някакви данъчни облегчения. Ja, Господин Лука Карт, благодаря. на мен ми прави голямо впечатление така наречената общо европейско, общо европейско пространство. И мисля, че ние в тази област имаме сравнително слаб резултат. И това го видяхме на европейските избори. Е, това отворено европейско пространство – това е, според мен, голяма тема и е предизвикателство и тема за шведското пред, пред, председателство. Бих искал да получа повече информация за това. Имаше много предложения за е, съставяне на едно такова отворено общоевропейско европейско пространство. Интересуват ме инициативите и предложенията на шведското председателство за укрепването и поощряването на това общо европейско пространство, защото според мен това е нещо много важно и мисля, че може всички да се убедим, обединим около усилията си да го създадем и да го опосредстваме. Благодаря. Господин Скория и господин Борис, с което приключваме кръга, този кръг от въпрос. Благодаря. Госпожо председател, искам да разбера дали госпожа министърката може малко по-подробно да ни представи инициативите в областта на спорта и също така по отношение на доброволчеството защото през 2011 година ще бъде Европейска година на доброволчеството. По какъв начин парламента може да се асоциира? Това е една отлична възможност да се направи нещо за младите. Благодаря ви. Е Госпожо министър, вие във вашето изложение засегнахте много важен елемент, а именно елемента на европейските стойности, европейските идеи и европейското културно наследство и неговото дигитализиране. Естествено, тук става дума за архивиране. Е, това може би е добро разрешение, архивирането на наследството, но тук имаме един образователен и педагогически аспект определени държави членки имат различни успехи в тази област, но някои едва прохождат в тази насока. Нека използваме този потенциал, този педагогически потенциал и би ме интересувало дали шведското председателство има някакви цели, си е поставило някакви цели и си е поставило някакви срокове да предостави тези системи на европейските граждани в областта на културата и образованието. Благодаря за въпросите. Можем да обсъждаме редица елементи. По отношение на случващото се в италианските медии, мога само да разбера вашето безпокойство. Ние следим всичко, което става в отделните държави членки, във вътрешните им работи. Е, и смятам, че в някакъв друг формат ще имаме възможност да обсъдим проблемите, изложени от господин Атимо. госпожа Трюпел, ако добре съм запомнила името, споменава правата на интелектуална собственост. Да, трябва да се намери точното равновесие между правото и възможността на един творец да живее от произведенията си от една страна и от друга страна да се гарантира достъпа до произведенията в киното, в музиката и други области на културата. На съвета посветен на медиите този проблем беше обсъден. И внимателно беше проследено всичко, което сте върши в различните държави членки. Ние обсъждаме това и с комисията неведнъж. Що се отнася до пакета за телекомуникациите, министрите на комуникациите, Министър на комуникациите води в момента интензивна дейност като медиатор и смятам, че ще постигнем добри резултати по този пакет. Господин Филиас Ексела спомена бюджета. Да, разбира се, в криза сме и трябваше да бъдат урязани средствата на редица проекти, но това въжи не само за културата и за редица други области – Някои страни повече урязаха културата, други по-малко. Просто нека да се надяваме, че економическата криза, която преживяваме в момента, ще приключи един ден, защото наистина културата е една от сферите, които най-много страдат, когато се урязва бюджета. А пък всъщност културата е един от елементите, който прави Европа конкурентно способна за в бъдеще. Данъчните проблеми са от национална компетенция. Тук отговарям на следващия въпрос. Когато има някакви частни инициативи, хубаво е те да се поощряват, независимо дали идват от предприятия или от частни лица, меценати, асоциации. Разбира се, обаче съществува и проблема с пиратството, но в тази област също не трябва да се прави какво да е. Тук един немски депутат спомена европейското пространство и спадането на активността по време на евроизбори. Бих да ви кажа, че в Швеция европейската перспектива беше представена относително добре, защото за разлика от други държави членки в Чехия избирателната активност беше по-висока спрямо предишните избори. Но мисля, че това може да обсъдите с госпожа Валстрън, защото именно тя се ангажира с този въпрос. И мисля, че доколкото знам, ще видите тази седмица, тя най-добре може да ви даде конкретни примери за проблемите и евентуално решенията, които могат да се приложат, за да се е, разпространи европейската идея. Имаше въпрос и за спорта, и за сътрудничеството между вашата комисия и съвета. Ако погледнем е, Лисабонския договор, ще видим, че спорта е, взема една част от разпоредбите, но и вече има съществуващо в момента практическо спортно сътрудничество. Редица е, организации са ориентирани към международно сътрудничество. Разбира се, това сътрудничество може да се засили, да се подобри, но всъщност вие в парламента ще видите какво може да се направи. И последният въпрос – господин Борис дигитализацията на редица произведения. Да, това съществува от няколко години. Едно явление, което поглъща много големи национални ресурси, защото струва скъпо и е, обхваща много широк кръг институции, например библиотеките. Трябва да я кажа, че създаването на сайта е, е Европеана вече струваше немалко пари. Е необходимо да се гарантира сътрудничество, за да се поощрява създаването на такива сайтове. Но мисля, че тенденцията е положителна така. Чрез дигитализация се увеличава достъпа до всякакви културни произведения – не знам, пропуснах ли въпроса, ако съм... Ще припомнете ми. Благодаря, госпожо министър. Приключваме този дебат. И сега се надявам третия представител на шведското председателство е именно госпожа Нян, Нянко Сабуни също да има възможността да направи своето изложение. А тя ще дойде след мъничко. Може би, ако вие си тръгнете, тя ще дойде. Ние с удоволствие ще дойдем пак, ако ни поканите. aber ich kann es auch nicht ändern. Steht sie vor der Tür, Mrs. Miss Minister. Take a seat, please. Come here. entschuldige mich für den Termin. So. Продължаваме с нашата, нашата работа. Моля колегите да вземат местата си. Радваме се, че госпожа министър Нямко Сабуни, министър за интеграция и равенство между половете, е дошла при нас. И ви моля да прекратите личните разговори и да изслушаме госпожа министъра. Моля, госпожа министър, имате думата. Да. Так, фру так. Много благодаря, госпожо председател. Благодаря да, за посрещането тук, за това, че ми давате възможност да говоря за перспективите на работа на шведското председателство относно интеграцията и младостта. Младеща. Особено като се имам предвид, че ние имаме програма за младеща, която се нарича Младеща в действие. В момента имаме едно великолепно политическо сътрудничество на европейско ниво. И се намираме на кръстопът между миналото и бъдещето. Оценяваме сътрудничеството 2008-2009 година и по време на шведското председателство ще се опитаме да намерим общ език, за да видим какво ще правим с програмата за младеща през 2010 година. Преди да пристъпим към разработването на бъдещите споразумения, нека да се върна малко назад, за да успеем да видим нещата в перспектива. Знам, че има много депутати, които са за първи път тук и които не си спомнят някои от предишните инициативи на парламента. Ние вече бяхме споменали за сътрудничество, което съществува през, от 2008 година. Това е програма за консултации с младите и тя ни послужи за изготвянето на ново комунике на ниво комисия. Бяха направени предложения за бъдещето. И това е базата на, бъдещото, на бъдещата насока на шведското председателство. Сътрудничеството в областта на политика за младеща се базира на три основни стълба. Първо, отворен метод на координация. Става въпрос за насърчаване на участието на младите на доброволческите дейности и също така да се опитаме да разберем по-добре младеща. Втори стълб да се опитаме да интегрираме младите в политиката. Като естествено се наблегне на обучението, заетостта и на социалната интеграция. Трети стълб Европейският пакт за младеща. Той беше прият по време на Европейския съвет през март 2005 година и е интегри... интегрална част от Лисабонската стратегия. Целта е с този пак да се постигне по-добро образование за младите, така че те да могат да учат, да се упражняват, да работят и да пътуват в други страни. А също така да им позволят за бъдеще по-добре да съчетаят личен и служебен живот. Оценката на държавите членки в тази област показва, че бихме могли да бъдем доволни от настоящите постижения. Определено сме съгласни, че се създаде, не създаде един субстрат и че политиката за младеща беше подсилена и че политиката за младеща е по-видима във всяка една от страните. И освен, че обменихме опит, обменихме и познания относно ценностите и начин на живот на младите. Целта беше да се допринесе за прилагането на Лисабонската стратегия. Искаме структуриран диалог с младите. Това, той започна вече да се оформя. Но ние знаем, че има още много за правене. Повечето от младите в Европейския съюз имат добри условия на живот. Но все пак ние се тревожим за някои области и точно там трябва да се наблегне на действията. Например, Едно на всяко пето дете в Европейския съюз не, позна, не знам, няма основните аритметични и езикови знания. Много младежи напускат сравнително младо училище, млади училището. Една трета от младите до 24 години не участват в никакво обучение, било то професионално или теоретично. И тези цифри съществуваха още от преди економическата криза. Днес цифрите сред младите са двойно по-тревожни спрямо останалата част от населението. Та, докато именно с подобряване на резултатите сред младите, ние ще покажем резултатността от нашите действия. Именно с подобряване на обучението на младите, ние ще подобрим заедостта за бъдеще. Това е част от Лисабонската стратегия не става въпрос само за дискутиране на целите за бъдеще, а също така и на методите за работа. Искаме да, се, да предложим стратегии между 2008-2010 година. Е, тоест, винаги ще целим едни такива периоди от 3 години за постигане на дадена цел. Трябва да създадем повече възможности за младите, било то за обучение, било за работа също така участието им в различни доброволчески дейности и също така да подсилим солидарността между обществото и младеща. Осем основни поле на действие бяха предложени. Обучение, заетост, креативност и е, общ социален дух, участие, здравеопазване и спорт, доброволческа дейност – социално включване и а, състояние на, млади, на младеща. Всички тези приоритети бяха включени вече в настоящата програма, но трябва все пак да а, предложим нови връзки между младеща, обучението и спорта. Много е трудно да кажем още от сега къде ще стигнем, защото като цяло а, това са само проекти. Мислим, че резултатът ще е положителен, дори и да виждаме, че ще има още много сектори, които трябва да бъдат подобрени. Нека да не забравяме, че цифрите за безработица сред младите са сред най-високите. Това също е важен проблем. Особено с, в рамките на настоящата економическа криза, в коя, по време на която младите със сигурност ще бъдат още по-засегнати. Относно прилагането на тези мерки, комисията предлага да имаме по-тясна координация. Това ще бъде водещата линия. Тоест ще имаме общи цели, ще преследваме един и същ напредък, ще се споделяме добри практики и ще създаваме мрежи. Интеграцията на перспективата за младеща е жизненно важна част от политиката председателството счита, че така трябва да постъпим. Но не, това не е достатъчно. Трябва да работим и за равенството на шансовете, и за разнообразието. Това са също области за дейност. Ние бяхме критикуване от Европейския форум на младеща. Те ни казаха, че няма достатъчно перспективи за работа на младите. Ние ще направим каквото можем, за да поправим грешката си младите а, бяха а, участници в една анкета и а, ние ще направим други такива консултации с младите за тяхното бъдеще тази есен по време на шведското председателство. Надяваме се също така, че а, е, това ще доведе до положителни резултати и че ще ни позволи през 2010 година вече да имаме нова рамка за сътрудничество за младеща. Благодаря. Благодаря, госпожо министър. А сега откривам дискусията. Господин Мартин, моля. Благодаря за вашето, вашето изложение. Няколко мисли искам да споделя с вас. Аз идвам от една малка европейска страна, Австрия. И може би, поради специфичната история на тази страна, ние сме много чувствителни и е, по въпроса за интеграцията, и по въпросите за равенството между половете. Когато се започват инициативи, в областта на интеграцията, когато се създават съвети по интеграцията. Тогава винаги установяваме активиране на политическото дясно. И това е един климат, в който една голяма коалиция не се решава да се занимава интензивно с въпросите на интеграцията, дори и на министерско равнище. Ето защо моят първи въпрос е. Как виждате е, вашата област на европейско равнище? Как виждате директивата за политическото убежище, свързана с въпросите за младеща? Мислите ли, че може да, <clears throat> там да става, да, да, тя да обосредства подобряването на интеграцията и намаляването на конфликтите. И втория ми въпрос е защо нещата функционират в Швеция, а в Австрия не функционират. И третия ми въпрос засяга програмата от 2010 до 2018 година. Какви са финансовите перспективи? Как може да ви помогнем с определени предложения? Вие знаете, че сега се обсъжда бюджета, бъдещия бюджет. Аз аз съм член и на комисията по бюджета. И аз, е, за това ви питам, къде виждате възможност именно в финансово отношение в Европейския парламент да ви помогне. Благодаря, господин Мартин. А сега, господин Такола. Благодаря. Благодаря госпожо председател. Госпожо министър, вие сте и министър на равенството на шансовете. Смея да кажа, че констатираме на европейско ниво този въпрос е много важен мисля, че като цяло се, въпросът е засегнат добре. Но, например, в, в Финландия ние имаме даже повече жени в правителството, отколкото мъже и дори президент жена. Но равенството на шансовете не винаги е толкова добре осъществено на практика в Европа и в други страни. И Например, хората с увреждания не винаги имат същите права като нас. Има много етнически групи, религиозни групи, които нямат същите права като всички останали. Аз лично бих казал, че виждам все повече ксенофобия, расизъм, антисемитизъм в Европа. Виждаме явления, които се появяват – въпреки че ние все така се борим за равенство между всички. И бих желал Швеция да наблегне на равенството, на свободата на словото. Знам, че, например, в пресата ви имаше проблеми наскоро. Не е така трябва да стават нещата в Европа. Надявам се всички групи да имат еднакви шансове в Европа. Благодаря. Благодаря, господин, Мат... госпожа... господин Матимо. Но сега моля наистина един въпрос. Преди няколко години Всъщност до 2004 година имаше така наречената инициатива Европейски младежки парламенти. И имаше срещи между нас и, младия, е, и, и Европейския парламент на младежите. И, и, и аз искам да попитам, как се, от, как се съставя този орган? Е, вие казахте, че младежите биват консултирани. Но как се става това? Как става това? Тоест, дали не се говори от името на младите, или пък просто е, говорите на базата на личния си опит, като сте говорили с вашите деца, с деца на приятели. Просто е, самата, самата технология на процеса ме интересува. На каква база стават, е, правите вашите заключения? И аз имам въпрос, <clears throat> казва председателката. Когато говорим за интеграция на младежите и е, се надяваме, чрез ратификацията на Лисабонския договор да имаме възможност за една по-добра интеграция чрез спорта. Например, една германска фондация подкрепя футбола именно за целите на интеграцията. Дори момичета. И чрез спорта, чрез футбола тези деца успяват да получат достъпи до други области на обществото. И нека си Нека запомним, че е, трябва да включим и спорта в нашата нова програма за младеща. И искам да ви попитам дали вие имате подобен опит във вашата работа при интеграцията на младежите а, а именно дали сте успели да а, използвате спорта за интеграцията на младежите. Сега футбола е нещо много германско, но може би други видове спортове. И още един въпрос от господин а, Николай Папачочос. Благодаря. Госпожо председател, госпожо министър, благодаря за вашите коментари. Аз съм нов член на Европейският парламент. Но откакто още от младежките си години съм заинтересован от политиката и следя а, едно от основните политически, младежки политически движения в Гърция. Дори бях и техен член – винаги съм а, считал, че това е много важно политическо движение. Между другото, то е много голямо политическо движение. Ние сме част, това движение всъщност е част от международни а, политически движения на младеща. Ще спра до тук а, с обясненията, но исках да кажа, че е факт, че Европейския съюз и най-вече Европейската комисия би могла да направи много инициативи и по този начин да даде възможност на младите чрез образование да подобрят своите компетенции и умения. При все това цифрите показват, че младежите, които участват в подобни инициативи, като че ли не са достатъчно многобройни. Като че ли не достигаме до хората, до които бихме желали да достигнем в различните държави членки. Бих желала, бих желал вие да наблегнете какви са възможностите за инициативи, за нови инициативи и как да достигнем до младите и да ги насърчим да участват в европейските дела. Благодаря. Давам думата на госпожа министър, казва председател. Так, фру ordförande. Е, Благодаря, госпожо председател. Като въведение искам да кажа, че това бяха доста въпроси. Аз може би те не се отнасят точно към моят, моето изказване, но въпреки това смятам, че това бяха интересни въпроси. Но аз с удоволствие ще отговоря на всички въпроси, тъй като се занимавам с интеграция и равенство между половете. Ще се опитам, доколкото мога да отговоря на всички въпроси, то ясно да кажа какви са приоритетите на председателството, какво се случва на европейско равнище, въпреки че за някои от аспектите нямам точна информация. Някои от засегнатите теми не са в моите компетенции, например политическото убежище. Така че няма да мога за някои от нещата да дам точни отговори. Може би трябва да се основа на опита ми като министър в Швеция, за да отговоря на някой от въпросите. Въпросът за интеграцията. Дали интеграцията в нашето общество не може да бъде подобрена? Да мисля, че може да бъде подобрена. Политиката по интеграцията, шансовете, които се дават на младите хора, това са все неща, които непрекъснато се променят. Никога не може да кажем, ето на, постигнали сме равенство на шансовете и може да не правим, и може да скръстим ръце и нищо да не правим повече. Това никога няма да се случи, работата ще продължава. Но какво правим за равенството на шансовете на всички граждани? Така че всички граждани да се чувстват у дома си, така да се каже, във всяка страна, независимо от езика, който говорят т.е. да усетят европейската си идентичност. И тук имам много неща, които може да направим. Е, имаме така наречената Стокхолмска програма и тя се насочва именно към третирането на тези въпроси. А по отношение на иммиграцията и на политическото обежище може също да използваме. Ситуацията в различните държави членки е много различна. Е, населението застарява, по-малко деца се раждат и на този фон може да кажем, че имаме нужда от компетентни хора, от прилив на компетентни хора, за да развиваме нашите общества. От друга страна, а, има много хора, които от трети страни искат и се опитват да започнат нов живот в нашите страни. Ето защо на, на нас ни трябва една хумана политика за бежанците. как изглежда интеграцията на европейско равнище? Дали има смисъл от такова нещо? Трябва да отговоря с не на този въпрос. На равнището на интеграцията и на равнището на, на политиката за младеща въжи едно и също нещо. Е, трябва да обменяме идеи и опит. Защото виждаме, че имаме различни ситуации в различните страни, имаме различни групи, които идват в различните страни и различните национални държави имат различни потребности. Ето защо тази, този вид политика трябва да остане прерогатив на държавните членки. Но може конструктивно да обменяме идеи и опит. Това се отнася и за политиката на младеща. Но не смятам, че на европейско равнище може конкретно да кажем, че че ще провеждаме е, политика на интеграция или политика за младеща. По отношение на равенството на шансовете. Това е също много важен въпрос. Равенството на шансовете може да бъдат осветлени от различни перспективи. Ша, равенството на шансовете в различни политически области, като например образованието, квалификацията, Това са също важни аспекти и бе спомената Финландия като пример за политически ландшафт, където жените са представени много добре. И наистина има много жени в правителството, Имаме жена президент в Финландия, но това не означава, че а, е, тази държава е държава отличник, когато а, е, има повече жени в правителството от мъже. Трябва да имаме равнопоставеност между половете. И сега виждаме, какво виждаме в училище? А, толкова много сме се концентрирали върху момичетата и, и шансовете върху момичетата, че а, отчасти а, момчетата имат проблем. Естествено, ще продължаваме да провеждаме политика за равенство между пол, но именно за равенство. Това е нещо, за което ще говорим и в бъдеще а именно представителството на двата пола. Ето, например, е, състава на комисията, на новата комисия. Би трябвало да се вземе предвид, че в комисията също трябва да има повече жени. Сега нещо към по въпроса за младеща. Сега въпросът е наистина кой представя младеща? С кого трябва да се говори? А, много често са ме питали, са ми поставили този въпрос. Аз съм говорила с различни организации, младежки организации, младежки съюзи. И понякога наистина това са представители на младеща. При някои организации обаче човек не е много сигурен. А, понякога наистина човек има пред чувството, че съответните организации изобщо не не представляват младежите и не познават тяхната ситуация. Но аз като министър посещавам училища, слушам и слушвам различни групи от обществото. Аз имам и форум в интернет – и ние се опитваме да участваме много активно в политиката, в формулиране на политиката за младеща. Защото това е нужно. Това е правенето на политика. И е, в това правене ние трябва да дадем възможността на младежите да кажат своето мнение. Ние имаме един такъв младежки съвет – и в този младежки съвет е, младежите могат да изразят своите становища, своите желания. Това е една много добра перспектива. Така че ние имаме една много добре омрежена система за въвличане на младежите. Има много инициативи. Има Европейската седмица за младежите, има различни форуми, има Европейския младежки форум, където също се изпращат становища и мнения. И комуникацията с младежите на европейско равнище става все по-добра. Договорът от Лисабон, спорт, това бе въпрос от госпожа председателката. Наистина, спорта това е нещо, което обединява хората. С Това съм абсолютно съгласна. А, това сме видели и при нас в Швеция. Не зная как е ситуацията в други държави членки, но в Швеция спортистите са много уважавани. Те са просто на пиедестал те са идоли и независимо какъв език говорят и какъв, каква, как, от какво вероисповедание са, те просто стават веднага шведи и всички им ръкопляскат. Мисля, че човек може да стане швед и без да е спортист, ако има успехи в други области, или пък просто, просто е човек, без особени заслуги. Това е поне моето желание, моето е, стремеж да може да дадем на всички хора едно чувство за дом в Швеция. Не зная дали успях да отговоря на всички въпроси, и се, но ако, но ако не съм, моля за извинение и се надявам да продължим тази дискусия и при други поводи в бъдеще. Благодаря, госпожо министър. Аз исках да спомена въпроса на господин Ватимо. Той е, засегна въпроса за Европейския младежки парламент. Мога да кажа, че той съществува, той работи великолепно. Има и италианци, има германци, има българи, румънци и мога да ви кажа, че той съществува и работи добре. Ние сме инвестирали от, е, средства от бюджета, но има и много спонсори, които подкрепят този форум. Имате да кажете още нещо. Как само да отговоря на един въпрос, който е пропуснах за финансирането. Политиката за младеща е от националните компетенции. Трябва нещата да са ясни. Тук става въпрос само за координация, за оценка на целите, обмен на, на опит. Иначе всички мероприятия цели се финансират на национално равнище. Политиката за младеща може да даде е, резултати само ако държавите членки финансират всяка своята част. Разбира се, е, Европейския съюз надзирава всичко. Ние имаме програми за, младостта и, за младеща и комисията трябва да е, внимава да се набави необходимото финансиране но в крайна сметка основните отговарящи са националните парламенти. Още веднъж благодаря. И във всички случаи ще разчитаме на вас, е, на вашата подкрепа за формулирането на политиката за младежта. Вие имате чуд... имаме чудесни програми, но ни трябват средства и ще разчитаме на вас и на вашето правителство да ни подкрепете в нашите инициативи, включително и с финансови средства. Благодаря ви. Благодаря, че дойдохте. До нови срещи. Уважаеми колеги, и така се придвижваме към следващата точка на, от дневния ред, а именно едно съобщение от моя страна за това как, с какво ще се занимаваме през следващите две години. 18 месеца са това. Няма нужда да си записвате, ще получите всичко писмено в последствие. Ще работим по темите възпитание и образование и диалога между университетите и бизнеса. Ще имаме цели за професионалното образование, това ще е през ноември. Ще създадем, ще направим една зелена книга за опосредстване, подкрепене на е, мобилността на младите хора, които желаят да се образоват в чужбина. Това ще правим. Е, ще работим следващата година по темата за доброволческата дейност. И може би ще имаме обмен, на мнение по тази тема. В областта на културата. През януари 2010 година ще направим една зелена книга за творческата индустрия. След това, февруари 2010, ще Участваме в процедура по съвместно взимане на решение за европейското наследство. Това ще са това са всички културни теми, теми по културата, които, с които ще се занимаваме през следващите две години. въпросите за медиите. През август ще имаме съобщението за Европе, Европеана. Това е проект за... Това е библиотечен проект. След това имаме препоръката на комисията за грамотност, за медийната грамотност. Е, колегата Криста Прец направи предложението, комисията го пое и направи, изготви препоръка. След това през септември Значи този месец ще имаме съобщението за творческото, креативното съдържание онлайн. А следващата година, може би през есента, ще имаме препоръка по повод на комюникето на съобщението от комисията, което ще, поемем, ще получим сега. Но, когато получим това съобщение, трябва да се запознаем с него и след това трябва да се опитаме да формулираме, препор... да, да окажем въздействие върху препоръката в наш интерес. А след това ще имаме темата дигитализирането на киното. Това е следващия месец. В областта на младеща имаме съобщението от комисията от април към темата инвестиране в младеща. Каквото и да значи това. В областта на спорта. Това ще имаме тема общност на програма за спорта. Това ще е средата на следващата година. И искам да ви кажа, да ви напомня, че тогава ще имаме програмите за 2013 и 2020 година, Тоест, това са многоранковите програми. Сега, това е всичко в процедура на посъвместно взимане на решение. Искам да ви напомня това, защото то ще е много свързано с а, много странната финансова програма. Е, значи, имаме от една страна учене през целия живот, тази програма, и Мислете какво, какъв принос може да, да дадете. Имаме Erasmus Mundus, имаме по, по, програмата по култура, имаме младежкия пакет, имаме медийния пакет, медийната програма и имаме програмата Media Mundus, е, нещо, което стартирахме малко преди да приключи предишния мандат. И имаме Европа за гражданите. Тази програма имаме. Тоест, това са седем програми, където е, за които отговаряме ние и които трябва да се, по които трябва решенията да се взимат в процедура на съвместно вземане на решение. Е, помислете кой иска да бъде докладчик. Трябва да говорим с координаторите за това, но моля, помислете и вие върху какво бихте се концентрирали. Е, за новите колеги, Искам да кажа, те трябва да знаят. Аз съм била учителка, аз е, имам винаги чувството, че трябва да получавам. Има докладчици. Например, господин Локерхарт е докладчик от, дадена, от името на дадена политическа група за тази комисия. И всяка политическа група трябва да излъчи един докладчик в сянка, т.е. някой от политическата група, който да се е, занимава интензивно с тази тема, и да предложи идеите на политическата група на господин Локерхарт. Това е едното. Ето защо един докладчик в сянка е много важен. Така че не се натъжавайте, ако дадена политическа група вземе доклад, който ви хареса. Така че всеки, всяка политическа група има възможност да окаже влияние върху даден доклад и всеки има възможност да дава предложение за изменение. Освен това, имаме възможност да окажем, да, окажем, да дадем становище по доклади, където не сме водеща комисия. И това са важни неща, т.е. възможност за оказване на влияние върху един главен доклад. Всеки от вас би трябвало в своята политическа група да си помисли къде иска да участва. Само трябва да кажа, че тази култура по комисия, е, комисия по култура се състои от политически групи и всяка политическа група има определен брой членове. И ако една политическа група има 8 или 13 членове, а пък друга политическа група има само 2 члена, то не може естествено най-малката група да вземе всички доклади. Тоест, е, докладите и работата трябва да бъде разпределена правилно. Но това не, не значи, че е, някой може да остане без работа. Това изобщо не е така. А мога ли да помоля да раздадете този списък? Той вече е раздаден, както разбирам, казва председателката. Ако имате въпроси по моето изложение, моля задайте ги, господин Мартин. Имам кратък въпрос. По отношение на датите в скобите, какво имате предвид? Това са това са срокове за предаване на становища, на мнение, на предложения. Какво сте имали предвид с тези дати в скобите? Ние очакваме тогава на тези дати да получим съобщение от комисията, но ние няма, е, няма, сме, няма нужда само да седим с кръстни ръце през това време и да чакаме. Естествено, може да обменяме идеи, мисли и да работим. Сега очаквам от ваша страна да ми кажете кой къде иска да е, и кой с какво иска да се занимава. Може би изчерпахме дневния ред за момента. Всички ли имат този документ, това е един наръчник на английски и френски, погледнете е, този наръчник за работата на комисията. Имаме го само на, на английски и френски, но през октомври е, той ще бъде, този наръчник ще бъде преведен на всички езици. Нямаме други. Ще помоля координаторите на групите да останат за срещата на координаторите. А сега закривам заседанието за цялата комисия и утре сутринта ще продължим в 9 в същата зала. Моля координаторите да останат.